Mes chers collègues, nous allons commencer. Колеги, започваме заседанието. Ще разгледаме един сериозен въпрос, а именно бъдещето на въздушния транспорт по-конкретно сектора на нискотарифния транспорт. Този сектор е свързан с редица аспекти, които са част от основните предизвикателства на 21 век. Декарбонизацията, конкурентноспособността, цифровизацията, сигурността и безопасността. Разбира се, не можем да не споменем подобряването на условията на труд и отношението към пътниците. След създаването на вътрешния пазар на въздухоплаването през 1992 година, нискотарифните авиокомпании по всяка вероятност са извлекли повече полза от другите сектори от възможностите, предлагани от този общ европейски проект. Заедно с това, голяма, голяма част, до голяма степен, благодарение на нискотарифните авиокомпании, пътуванията в Европа станаха по-лесни и по-демократични. Директните връзки създадаха нови възможности. Но 25 години по-късно той е сектор, който става все по-уязвим поради необходимата капиталоемкост и относително ниските норми на печалба са изправени пред сериозни предизвикателства, като декарбонизацията, климатичните изменения, засилената конкуренция и така нататък. Ето, затова сме се събрали тук, за да разберем по-добре проблемите, но и най-вече рисковете, с които е свързан този риск, този сектор. И това е и повод да направим един обзор на сегашната ситуация, за да разберем как се готвят нискотрифните авиокомпании, за да посрещнат тези предизвикателства. Искам да приветствам с добре души нашите експерти. Ще ги представя след една минута. Най-напред тук е господин Матио Краса. Добре дошъл. Започвам от дясно наляво. Господин Матио Краса е ръководител на публичните въпроси на Ryanair. Тук е и Франк Бауер, финансов директор, член на управителния съвет на Eurowings. Добре дошъл. Господин Жозе Луи Арно, добре дошъл в нашата комисия, генерален директор на управителния съвет на АНА и заместник-председател на туристическия съвет в Лисабон. В ляво от мен е госпожа Олана Петреско, генерален директор на Blue Air. Добре дошъл в нашата комисия. Тук е и госпожа Ливия Спера. Добре дошъл в нашата комисия, генерален секретар на Европейската федерация на транспортните работници. Ще изслушаме много внимателно това, което ще ни кажете, тъй като дебатът е много важен и искаме да чуем кои са насоките, в които трябва да, да работи нашата комисия с оглед на предизвикателствата, които цитирах ще започна веднага, ще бъда неумолима и безкомпромисна по отношение на ограниченията в времето по 6 минути, но в 6 минути може да се каже много. В пленарната зала често получаваме по една минута. И ограниченията във времето ще ни дадат възможност да проведем дебат. Въпросите са многобройни. Колеги, не се колебайте бързо да се запишете в списъка на изказващите се. Думата има представителят на Ryanair. Имате точно 6 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията за поканата на Ryanair. Майкъл Олири имаше желание да говори пред вас, но не можа да участва поради предишни ангажименти. Но аз съм тук и се надявам да мога да отговоря на въпросите споменати от вас. Нека най-напред да покажа как изглеждаше авиационния пазар преди 30 години. Тогава имаше 30 установени авиокомпании, които свързваха ограничен брой дестинации и често беше необходимо да вземеш 4 полета. Освен това, цените бяха доста високи. Тази система беше неустойчива. Доказателство за това е сегашната система, която беше постигната благодарение на либерализацията на пазара. Тази либерализация даде възможност на пазара да навлязат нискотарифните авиокомпании, да се засили конкурентоспособността и да се увеличат връзките между градовете. Тези преки връзки, които свързват периферни региони, са важна част от европейския проект. Няма альтернативна альтернатива на области като Южна Италия, Южна Италия, Португалия, Балтийските страни, Ирландия. Те, трябва, те няма как да не бъдат свързани от нискотарифните авиокомпании. И тези компании осигуряват много важни услуги но тези авиокомпании осигуряват и работни места. Е- Ryanair, работят 20 000 души. Голяма част от тях са в страни, в които има безработица. Ryanair е източник на стабилни, добре платени работни места и през последните години Ryanair призна синдикатите и изключи колективни споразумения. Това показва, че се вслушваме с служителите си. Вслушваме се и в клиентите, те искат избор. Те искат свободата да закупят или базов билет, или билет с екстри. Клиентите искат мобилност процента анулации при нас е сред най-низките в Европа. И също така ние предлагаме и помощ за пътуващите. Освен това всички ние искаме да функционираме по устойчив начин. Ryanair и други нискотарифни авиокомпании е, са на водещи места. Ryanair е най-зеленият е, нискотарифен превозвач. Е, ние превозваме повече пътници на полет. Ние разполагаме с най-новите и ефективни самолети и дейността ни е ефективна. Имаме директни полети, не, нямаме вредящи на околната среда трансферни полети а, и, и имаме най-низкият процент емисии за пътнико километър. Всичко това говори за добрите резултати на Ryanair – е, Ryanair има най-големият дял на пътниците и на нас се падат една пета от емисиите. Ако направите сравнение с четирите компании преди нас, ще видите, че е, Ryanair има по-низки емисии. Кои са тези авиокомпании? Това са авиокомпании, които имат е, бизнес класа, първа класа, т.е. превозват по-малко пътници е, и те имат трансферни свързващи полети, т.е. пътниците трябва да вземат е, два полета, а с нискотарифните е, е нужен само един полет. И ако Европейският парламент иска да направи нещо в тази област, аз бих казал, че тези ненужни свързващи полети е първото, с което би могло, биха могли да се захванат. Всички могат да дадат своят принос. И аз бих предложил Европа вместо да налага данъци на авиацията, да се погрижи биогоривата и по-ефективните дейности да бъдат финансирани и в крайна сметка това ще помогне на авиокомпаниите и ще повиши конкурентоспособността. Данъците просто ще, ще ограничат свързаността. И така, ние свързваме отдалечени региони, осигуряваме стабилни работни места и този, този вид транспорт е екологосъобразен, тъй като броят на пътниците, които превозваме, е по-висок. Благодаря. Сега ще дам думата на Франк Бауер, член на управителния съвет на Eurowings. Заповядайте за 6 минути. Дали тези полети трябва да бъдат забравени? Често е, съм чувал е, подобни мнения през е, последните месеци. Аз днес взех влак от е, Лимбург е, в е, Германия и стигнах в Брюксел и се качих на, на колелото си от гарата до тук, но не, всек, не всички има тази възможност. Ето защо аз не съм съгласен, че кратките полети трябва да бъдат забранени. Благодаря за поканата на това изслушване. За мен е чест да говоря с вас. Всеки ден ние свързваме пътниците в континента по разходоефективен начин. За това е, може да се каже, че ние даваме принос за обединението на Европейския съюз и за това трябва да, да се гордеем, а не да се срамуваме. И в бъдеще, за да пътуваш от Лисабон до Будапешта, от Атина до Осло или от Кьон или Мадрид, самолетът ще бъде първият избор. Следователно, като авиационен сектор, ние трябва да балансираме интересите на основните заинтересовани лица пътници, служители, акционери, гражданите и околната среда. За нас служителите са най-голямата ценност и спазваме трудовото право. В миналото работих, положихме усилия за намаляване на емисиите, както шумовите, така и на въглеродния двуокис. За тази цел ние трябва да реализираме три важни мерки. Първо, непрекъснати инвестиции в модерни самолети. Всяка година ние инвестираме милиарди в нови самолети, за да намалим емисиите. Самолет А321 Нео в сравнение с старият модел консумира 5 тона гориво от Кьон до Мадрид, което е с 22% по-малко. Цената на А321 НЕО е 115 милиона. Ето защо ако се увелич... с увеличението на авиационния данък в Германия, разходите ще стигнат до 11% от брутните ни приходи. Ако авиационния пазар бъде лишен от средства чрез благодарение на данъците, ще има по-малко средства за екологосъобразен транспорт. Втора мярка – реализация на единото европейско е, небе. Не мога да повярвам, че Европа е позволила подобен проект да остане без внимание. За сметка на климата самолетите могат да взимат прекия маршрут, но всеки ден е, сме свидетели на отклонения, които водят до ненужни емисии, до увеличаването им с 10%. Причината е фрагментираното европейско въздушно пространство. Ние трябва да постигнем осезаеми подобрения в ежедневната ни дейност. Нека най-сетне да използваме тази възможност. На, трета, на трето място може да се въведат альтернативни горива. Аз съм убеден, че докато аз работя в авиационния сектор, няма да имаме, търгов... няма да имаме самолети с повече от 150 места, който има альтернативно, альтернативни двигатели. новостите при изграждането на нови двигатели предполага време, а също така трябва да имаме предвид и изискванията за безопасност и надежност. Въглеродно-неутралните биогорива са единственото реалистично решение за следващите 30 години. Технологията е на лице. Това не е тема на изследване, но е, проблем е са мащабите на капацитета на производство. Ето защо ние трябва да постигнем гигафабрика за електронни горива в сравнение с гигафабриката на батериите, разработени от Елон Маск. Що се отнася до интересите на пътниците, оперативните резултати с 2018 година са неприемливи. Имахме голям брой забавяния и анулирания. През 2011 година в... Що се отнася до компенсацията за хотели, альтернативен транспорт, а, ние трябваше да платим 153 милиона през 2018 година. Ето защо ние подкрепяме през сегашния регламент. За да обобщим, ние поемем ангажимент да намалим емисиите на въглероден диоксид, като модернизираме самолетите, но имаме нужда от вашата подкрепа. Реформата на правата на пътниците трябва да възстанови баланса между защита на потребителите и разходите за сектори. На трето място, въздухоплаването играе важна роля – в Обединението на Европейския съюз. Ето защо кратките полети не бива да бъдат забранявани. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много за изказването. Сега давам думата на господин Арно за 6 минути. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм подготвил слайдове. Те са изготвени на английски, но аз ще говоря на португалски. Нискотарифните компании дават много значителен положителен принос за демократизирането на туризма нискотарифните авиокомпании. Доведоха нови туристи в места, където нямаха доста по-рано. Благодарение на вътрешния пазар на Европейския съюз те свързват и малките населени места. Това явление не засяга само туризма, семействата, приятелите, студентите, малките и средни предприятия могат да се възползват от офертите на нискотарифните авиокомпании. Португалия е страна, която е в периферията 90% от пътниците, от е, туристите пристигат е, в страната с самолет. Това е страна, която се намира най-на изток в Европа, най- и а, е, нискотарифните компании дадоха възможност за развитие на туризма. Традиционните а, компании а, също разрастват, се разрастват. Има нарастване на въздушния трафик, най-вече идваща от нискотарифните авиокомпании. Ние имаме модел, който свързва частния обществен интерес, както и с интересите на регионите това е много ясен модел и ние заместваме традиционният модел а, чрез а, нов модел с повече ефикасност и използване на личната инфраструктура, както и засилване на инвестициите. Това допринася за развитието на пазара. и позволява да се развие тези компания, което е от полза и за летещата. Разходите за пътуването са важен въпрос за пътниците. Използването на цифрови решения – Позволява също да се намалят разходите. Аз няма да говоря само за Лисабон. Град Порто също се разви в голяма степен благодарение на нискотарифните компании. Сега се прилага същия модел и на Азорските острови. Нискотарифните авиокомпании съставляват 26,7% от брутния, брутния вътрешен доход. Туризмът възлиза на 14% от работните места, които се създават в сектора на туризма в Лисабон. Развитието на туризма нямаше да е възможно без нискотарифните авиакомпании. Разбира се, необходимо е да се намалят емисиите на въглероден диоксид. Това е една от е, целите на летещата в е, Португалия. Необходимо е да се предоставят финансови стимули по такъв начин, е, че авиокомпаниите да могат да се оборудват с по-нови и по-малко замърсяващи самолети. Мобилността на хората от различните региони е изключително важен въпрос. Всички заинтересовани страни трябва да могат да извлекат ползи от този пазар, като разбира се съдържи сметка за екологичните цели. Новите технологии имат да играят решаваща роля, що се отнася до ефикасността и що се отнася до намаляването на разходите, както за авиокомпаниите, така и за ам, летищата. Тези разходи трябва да са по-ефикасни. Въздушният трафик нараства все повече. Много от билетите се закупуват а, по интернет Пътническите агенции трябва да се адаптират. Нискотарифните авиокомпании също предлагат така наречените short breaks, кратки паузи, за да се отговори на нуждите на новото поколение. Има някои ограничения, особено Що се отнася до слотовете, авиокомпаниите трябва да държат сметка също за управлението на въздушното пространство за цивилни и военни цели. Необходимо е също да се обърне внимание на компенсациите, които се предлагат на пътниците. Това струва понякога доста а, за авиопревозвачите. Нискотарифните авиокомпании са нещо положително за Португалия, за туризма, за мобилността на хората. Предизвикателствата са свързани с устойчивостта по отношение на опазването на околната среда. Тук трябва да се намерят нови технологични решения, без да се поставя под въпрос правото на хората да се предвижват, както предлагат нискотарифните авиокомпании, което може да допринесе за економическото и социално сближаване в Европа. Сега давам думата на госпожа Йоанна Петреско за 6 минути. Благодаря ви. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, уважаеми евродепутати. За мен е чест, че съм тук и че имам възможност да говоря пред вас за бъдещето на нискотарифните пътувания. Преди 30 години хората от моята страна нямаха правото да пътуват. 20 години по-късно не можеха да си го позволят финансово. През 90 и 90 година по-малко от 5% от хората пътуваха или работеха в чужбина. Преди около 10 години едва, след като започна реализирането на европейския проект и след като дойдоха в Румъния нискотарифните авиокомпании, ние започнахме да чувстваме реалните ползи. Повече от 20% от румънците работят сега в чужбина. Повече от 50% пътуват в чужбина. Това е огромна промяна за страната ни. Това създава възможности за Румъния в Европейския съюз. Е, няма да говоря за Blue Air. Това е малка авиокомпания, базирана в Румъния. Извършва полети и превозва около 5 милиона пътници. Наемаме много хора. Ние считаме, че като предлагаме финансово по-достъпна мобилност, допринасяме за просперитета, за економическия растеж и за опазване на околната среда, особено в нашата част на света. Нискотарифният трафик е, освобождава хората от ограниченията, наложени им от е, географското им местоположение, от времето. Знаете, че Румъния е пресичана от Карпатите, така че не е лесно да се пътува от едно място в друго, например, от а, е, а, една до друга точка на страната. За нас а, въздушният трафик е от жизнена важност, за да се намалят а, економическите разлики в. А, развитието на различните региони, както и разликите, които са свързани с историческото ни развитие. Ние вярваме, че това въжи за цяла Европа. Ние вярваме, че особено във времена като сегашното, когато има силна миграция, когато културните разлики са все по-видими, Пътуванията помага на хората да се разбират по-добре, улеснява междуетническата интеграция, допринася за по-добро разбирателство. Освен това, считаме, че въздушният трафик е, създава възможности за ново поколение европейци, които разбират ценностите по-добре, които са по-толерантни. Ние вярваме, че Става дума за демокрация, за мир. Вярваме, че финансово достъпните въздушни пътувания създава възможности за економически просперитета. Председателката каза, че нискотарифните компании са се възползвали от европейския проект. Аз се осмелявам да кажа, че те бяха и част и много силен партньор в този проект. Въздушният транспорт допринася за мобилността на работната ръка. Знаем, че конкурентоспособността зависи от мобилността. Знаем, че големите проекти се нуждаят от мобилност. Също знаем, че пътуванията могат да обединяват хората, дори когато хората решават да работят там, където има нужда от тях. Ние считаме, че малките и средни предприятия както и собствениците на дружества, управителите на малки и средни предприятия ползват нискотарифния транспорт и това създава възможности за създаване на повече работни места, за повече възможности. За Blue Air това ще бъде приоритет в следващата година. Малките и средни предприятия се ключат към стабилността. Знаем, че големите дружества създават растеж, но малките местните дружества създават стабилност, що се отнася до времена, когато има рецесия, кризи. Ние считаме, че в такива моменти е важно да се консолидират малките и средни предприятия и достъпният въздушен транспорт може да допринесе за това. Ускоряването на местната економика също трябва да се отчита. Растежът не е възможен без териториално сближаване, иначе в Европа ще има големи разлики между регионите. Хората в е, е, Европа е, ще живеят в различни региони. Такива, които са много богати региони и други, където хората дори нямат възможност да ходят на училище. Важно е да се свържат периферните региони с центъра. Ние считаме, че връзките между вторичните летища не само създава пряко работни места, но е нещо важно за създаването на възможности за повече богатство. Да не говорим за научните изследвания, за иновациите, за всичко, което е свързано с образователната мобилност и пътуванията. Що се отнася до устойчивостта, по същество ние считаме, и това въжи за Румъния, че нискотарифните превозвачи създават по-устойчиви опции за пътуване. Ние сме изчислили какви са емисиите на въглероден диоксид от нашите самолети и ги сравняваме с емисиите на пътник с тези, които са резултат от пътувания с автомобил. Пътуването с самолет, поне в Румъния, е 30% по-благоприятно, що се отнася до емисиите, отколкото пътуване с автомобили. Много се говори за железопътния транспорт, за инвестирането в този сектор. Това е огромна инвестиция, дългосрочна инвестиция. Сегашното състояние на железниците в Румъния показва, че това ще е един дългосрочен проект създаването на нови пътища, нови маршрути се отразява силно върху биологичното разнообразие. Е, имаме, е, има опасност да се засегнат важни местообитания на уязвими видове. Затова моля комисията да види как стоят нещата с замърсяването по един по-цялостен начин и комисията да разглежда целия цикъл. Ние считаме, че достъпният въздушен транспорт улесява мобилността на работната сила, ускорява економическия растеж, създава повече възможности. В Blue Air Ние реализираме това ежедневно. Ние разширяваме възможностите си, за да може да обновим флотата ни. Също обучаваме пилотите, оптимизираме използването на горива. Освен това, имаме проекти за цифровизиране на нашите операции. Благодаря ви много. И госпожа Ливия Спера е последният ни оратор. Имате думата за 6 минути. Добър ден на всички. Благодаря на комисията Тран, че ни изпрати покана. Нашата федерация обхваща 5 милиона души от транспортния сектор и 3000 от авиационния сектор. Да имате предвид всичко, което беше казано за ам, ефтиния транспорт. Не трябва потребителите да плашат за това транспортът да бъде екологосъобразен, ем, економически съобразен и така нататък. Нискотарифният сектор е част от целия сектор на транспорта и трябва да се сравнява и с другите бизнес модели. Трябва да правим разлика между това да се насърчава правото на мобилност, демокрацията и а, цената, която отива отвъд оперативните разходи. Ние не сме против нискотарифните авиокомпании, стига те да спазват правилата. От гледна точка на синдикатите, които ние представляваме, не говорим за уникален нискотарифен модел. Има много авиокомпании, които оперират като такива от началото на 70-те години. Предлагат се ам, полети а, на ниска цена а, и от авиакомпании, които не се представят като нискотарифни, а действат като такива. Има представители на авиокомпаниите, които казват, че се действа по различен начин. Някои от тях участват в социален диалог, участват в преговори с синдикатите, други не. Други го правят само когато са принудени. Някои а, се опитват да не изпълняват задълженията, които имат към а, своите служители а, от екипажите. Нашите членове, разбира се, се опитват да отстояват своите права. Понякога те не срещат подкрепа и понякога не се спазват техните права за организиране и за възможност за сключване на колективни трудови договори. Как, с какво се сблъскват нашите членове ежедневно, когато комуникират с нискотарифни авиакомпании. Да речем, в Полша някои от служителите на тези авиакомпании са били принудени да се регистрират като самонаети лица. Дали то, обаче дължността, която изпълняват, е съвместима с дейността на самонаетите лица. В някои авиокомпании има а, трудови съвети, но а, техните решения не се спазват. Има случаи в Дания и в Нидерландия. Ако има съдебни решения, които показват, че трябва да се спазва принципа а, за свързан с мястото на а, пребиваване, не винаги се зачитат. Има и условия за сигурност, които също не се спазват. Понякога членове на екипажите работят въпреки, че са болни. И а, авиакомпаниите се опитват а, да ограничават болничните дни, като упражняват натиск а, върху екипажите. В Испания а, имаше случай, в който по време на полет не са продадени напитки и а, след това членовете на екипажа са били а, наказани, санкционирани. Европейската комисия се опитва да направи транспорта по- атрактивен за жените. 22% е техният дял. Обаче някой... Ам... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus може ли да говорите малко по-бавно, за да може да се превежда? Um, so some of, the, of these logos, uh... Някои от тези нискотарифни тарифни авиокомпании използват временни агенции, за да покрият 90% от екипажите си. Много от служителите е, са набирани посредством агенции за временна заетост, т.е. техните работни места са несигурни и така ам, възможността на жени а, да бъдат а, назначавани намалява, тъй като те нямат възможност да взимат отпуск по майчинство. Единствената цел на а, авиокомпаниите от тази категория е да избягват социалните правила и избягват а, контакти с а, синдикатите. Така се стига и до социален дампинг. Ако някой смята, че нискотарифните авиакомпании работят за това, да условията за по-демократични, това не е така, тъй като те не зачитат социалния модел. Трябва да видим и глобалната цена на транспорта не трябва да разгледам само цената на пътник, трябва да видим по какъв начин субсидиите допринасят за развитието на тези авиокомпании. Много е смущаващо от наша гледна точка да видим по какъв начин Европейския съюз полага усилия да защитава правата на пътниците. От една страна това е на доста напреднал етап, от друга страна не се а, обаче отстояват правата на самите екипажи. В случая с Томас Кук пасажирите бяха обещетени, а, а служителите, които останаха без работа, а, не. Действията, които се предлагат, са доста скромни някои действия трябва да бъдат предприяти, за да се засили социалния аспект в сектора. Не може самонаети лица да са членове на екипажите и трябва да се ограничи използването на агенциите за време на заетост за набиране на членове на екипажите um, um... Обичате да приключите, това Très bien. Eh dis donc, le tour d'horizon. Благодаря за е, този обзор. И когато ми казват, че авиацията е по-чиста от други сектори, отколкото вака, например, бих искала да чуя цифрите. Госпожи и господа оратори, пред вас има законодатели, които обаче са и експерти, така че не можете да говорите каквото ви хрумне. Аз откривам дебата. Господин Маринеско, имате думата за 3 минути. След малко няма да давам повече думата за изказване. Може би няма да сте изненадани, че някои имат други а, идеи, различни от вашите, или друго мнение, различно от вашето. Всичко трябва да се провери, разбира се, няма спор. Уважаеми приятели, благодаря ви за а, вашите представяния. Благодаря на всички вас. Дискусията сега ще се върти около емисиите в авиацията. Много трудни въпроси ще ви бъдат задавани, защото въздухоплаването е, е поставено под голям натиск, така и ще остане близко бъдеще. Искам да ви помоля, когато ни отговаряте, да ни обясните точно какво правите, за да намалите емисиите. Не по отношение на данъците или таксите или ам, при ценообразуването. Не такив, такъв тип мерки. Истински мерки по летищата, а, за да бъдат намалени емисиите, да речем при свързването на отделни летища. Говорим тук за двигателите, за по-добри ем, самолети и така нататък. Все такива мерки имам предвид. Трябва да проведем една истинска дискусия Справянето с а, ам, промените в климата е а, нещо много важно. Трябва да подходим много сериозно. Не трябва да говорим само за цели или за това, че не трябва да а, летим или ако летим да се срамуваме и такъв, такъв а, ред неща. Моля ви, имайте предвид това, което казах в отговорите си. Благодаря, господин Маринеско. Господин Сен, имате думата. Благодаря и на всички оратори за изказванията. Темата е много интересна от няколко гледни точки. Аз ще се спра на социалния аспект на въздухоплаването и по-конкретно правата на работниците. Всички казахте много ясно че нискотарифните авиокомпании са подобрили свързаността Европа. Но има проучвания, които показват, че нискотарифните авиокомпании използват несигурни, несигурни работни места, временни, самонаети служители. Това подкопава работните стандарти, правят живота на служителите труден и поставят на карта бъдещето на авиацията. Вие представлявате различни авиокомпании, но бихте ли казали защо се разпространяват подобни практики и необходими ли са те? И малко по подробно и към Ryanair по-конкретно, съгласни ли сте, че трябва да се прилага националното право на страната, в която е базиран която са базирани служителите. По-нататък по условията за социална отговорност. Какво правите? Е, за да станете социални отговорни работодатели. Имаше много слайдове за зелената политика, малко слайдове за това как да се подобрят условията на труд на е, работещи. Е, благодаря. Най-напред искам да благодаря на петимата гости, които се изказаха тъй като изказванията им бяха изключително интересни. Има много предизвикателства пред авиокомпаниите, конкурентоспособност, цифровизация, трудови отношения, сигурност. Много са предизвикателствата. Нискотарифните авиокомпании, много от тях поне, са засегнати от финансови проблеми през последните години. В резултат на увеличаването на разходите, на сливането на компании, Съгласно данни на ИАТА от 2010 насам 126 авиокомпании са спрели да оперират. Моята страна е Испания. В нея се търси по-голямо равновесие за участие на тези дружества. Всяко едно от тези компании имат печалба на пътник от 6,5 евро. Например, Ryanair е една от най-развитите компании. Когато говорим за Канарските острови, там се уча, се усещат много последиците от взетите решения. Има туристи, които възлизат на 26% от тези минават през, път, през летищата. Това е свързано и с броя на лицата, които трябва да бъдат назначени, за да ги обслужват. Имам въпрос. Тя е към всички участници. По какъв начин и какви мерки според вас могат да бъдат взети от сектора, който представлявате, и от европейските институции, за да могат тези предизвикателства да бъдат анализирани по-внимателно и да може да се направи прогноза за да не се стига до последици. Освен това, трябва да се държи сметка за компетенциите на частния, на обществения сектор, но по какъв начин считате, че може да се взаимодействат, за да не се повторят онези неща, които наблюдаваме напоследък? Благодаря, господин Босадиес. Госпожа Депарне. Госпожо председател, благодаря за тази възможност да говорим за нискотарифния въздушен транспорт. Като специалист по биоразнообразието е, видях, че благодарение на вас ние опазваме биологичното разнообразие. И ние знаем, че някои видове транспорт унищожават местното биологично разнообразие. И трябва да знаем, че климатичните промени са повод за 85% от загубата на биологично разнообразие. Вашите доводи бяха изненадващи. Споменахте за свързаността. Тази сутрин водих и, водихме и дебат за въздействието на различните видове транспорт върху околната среда. Има едно проучване, което показва, че данакоплаците дават са всъщност дават основният принос за вашата конкурентно способност. Аз мисля, че всички ние трябва да разработим нова идея за транспорта. Трябва да работим по инфраструктурата, но сме убедени, че като еколози в Европейския парламент, че не може да се каже това е единствения начин – за свързане. Има много други възможности. Железопътен транспорт, автобус. Така че вашето твърдение, че, сте, че вашият транспорт е екологосъобразен, е малко, са малко преувеличени. Господин Хайдер няма въпрос. Госпожа Контура. Госпожа Дали ще се изкаже от наше име. Госпожо Дали, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Без, при цялото ми уважение, искам да кажа, че сред ораторите няма баланс и нямаме възможност да разгледаме ролята на нискотрифните авиокомпании от гледна точка на екологосъобразността и субсидиите, които получавате от данакоплаците. И отнасям се с недоверие към някои от вашите твърдения за това, че събирате, обединявате семейства, че осигурявате демократичност и че намалявате замърсяването. Трудно е да си представи човек това. Първо, Ryanair ни казва, че изразходват стотици милиони за екологични данъци. Ако всички бяха като вас, всички щяхме да живеем в една зелена планета. Но ако погледнем фактите, ще видим следното. Приемате ли факта, че въздухоплаването и плаща най-низките данъци сред всички видове транспорт. Ryanair плаща милиони екологични данъци, защото сега сте в първата десетка на замърсителите. А, това беше място, в кое... това е класация, в която място намираха само въглишните централи. Може би вашите цифри се основават на пътник на полет. Но тъй като превозвате повече пътници, общата сума на емисиите изглежда по-малко. И какво мислите за идеята за данък върху горивото? Реалността е, че вие получавате субсидии за сметка на други видове транспорт. Португалия не е най-добрият пример. И в Португалия, както и в Ирландия, държавата пренебрегва другите видове транспорт. Разчита се на въздухоплаването, защото няма други видове транспорт и бихме могли да намерим и по-други примери. Може би сте наясно с проучванията за субсидиите, които получавате от регионални летища. Понякога летищните такси се намаляват до нула заради възможностите на тези авиокомпании да оказват натиск при преговорите. Последното, на което искам да се спра, са правата на работниците. Не е необходимо да си гени, да разбереш, че да, възможностите, които се осигуряват на работещите, а, са на ръба на а, закона. Представена ни беше една приказка за това колко добре стоят на нещата но бих искала Ryanair да се спре малко по-подробно на тези въпроси. Не става дума само за правата на работници, става дума за безопасността. Ако пилотите са уморени, ако идват на работа в лошо настроение и с умора, това застрашава безопасността на пътниците. Бих искал да кажа какво мислите. Вие казвате, че признавате синдикатите и работите с тях, но знаем, че те отказват да признаят новия полски синдикат. Всъщност принуждавате много от пилотите и кабинния състав да работят като изпълнители, тъй като според полския закон те няма нужда да бъдат членове на Съюза. Също така вие заплашвате пилоти в Канарските острови, базираните в Виена. Всъщност, вие принуждавате хората да станат самонаети и бих искала да получа малко повече информация. Благодаря. Всяк, всеки един от вас ще има по две минути, за да можете отговорите на първия кръг въпроси и след това а, ще преминем към а, втория тур. Господин Краса моля да отговорите на първия кръг въпроси. Те са както от социална, така и от екологична гледна точка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати. Не съм сигурен, че мога да отговоря на всичко за две минути. Ще се опитам. Първо, тъй като това е приоритетно не само на Райнер, но и на всички Имаш, тук се подсказа, че нискотрифните авиокомпании не са предвидили нужната безопасност. Ами погледнете фактите и ще видите, че няма основания за притеснението. И беше зададен въпрос за типични договори за работа, по-конкретно за Полша моделите на самонаемане не са характерни само за нискотарифните авиокомпании. Те се използват в Европа през последните 30-40 години от авиокомпаниите. И в Полша утвърдената авиокомпания ЛОТ използва такива служители, така че ние не сме уникални – някой спомена, че тези практики се разпространяват тъкмо обратното. Е, Райнер признава синдикатите, преди няколко години не ги признавахме. Е, над 50% от пилотите ни работят е, на трудов договор, така че не е основателно да се каже, че тази, тези практики се разпространяват. И имаше въпрос за Тенерифе. Е, Тенериф е превърнат от е, основа, база и сега е дестинация. Броят на полетите ще се запази. И с това изчерпах двете си минути. И вие казахте, че 60% от пилотите и работят на договор. Останалите 40 какъв статут имат? Ако 60% работят на трудов договор, какъв е статута на останалите 40%? Те на временни договори ли работят? Комбинация между работещи е, от агенции и самонети, но 60% е, но, но броят на работ... процента на работещите на договор непрекъснато се увеличава. Председателката, сега разбирам по-добре, господин е, Бауер, имате две минути за да отговорите на въпросите. Благодаря. Тук поиск имаше призив за честност и аз съм за. Първо, от економическа гледна точка, ние сме единствения вид транспорт, който покрива всички разходи по инфраструктурата. В Германия всички разходи за инфраструктурата са за сметка на авиокомпаниите не виждам субсидиране на авиокомпаниите. Тази година Eurowings плати 173 милиона по сертификати по системата за търговия с емисии, плюс авиационен данък. Не виждам субсидии е, следващата година, през следващите години ще се плаща данък от 565 за пътник. Чухме колко е печалбата 5-6 евро на пътник. Обемите ни за данъци е, ще се платят с 260 на година. И това са за онези самолети, които, потребява, които консумират по-малко гориво, които не можем да закупим и не виждам къде са субсидиите. По, от социална гледна точка всичките ни служители работят на трудов договор. Те са базирани там, където са базирани самолетите ни. И имаме база в Палма де Майорка, тъй като там имаме 5 самолета, но и имаме местни споразумения, в основа на които там са базирани служителите ни. Задавам въпрос, за да разбера по-добре. Казахте, че в Германия ще и данъците ще се повишат от 2009 година до сега, до сега не сте плащали данъци и от тук нататък ще започнете да плащате данъци. Така ли? Нещо не разбрах. Данъците са били по-малко и сега ще се увеличат. Така ли? Точно така. Германският авиационен данък беше въведен през 2012 година той ще се повиши от 1 април 2020 година до 13 евро и 3 цента за кратките полети. Сега разбирам по-добре. Господин Арно, няколко минути и за вас. Благодаря, Госпожо председател, искам да изясня две-три неща, които са свързани с инфраструктурата. Новите необходими да нужди изисква намирането на законодателни решения за онези, които са засегнати. Без да се нарушава економическия модел на този вид транспорт. Трябва да има ясно разделение в възприятието на пътниците и за това как могат да се компенсират емисиите. Трябва да има разграничения, за да не се стигне до грешки в цените на билетите. Тези два компонента трябва да са ясно разграничени, защото иначе има риск. Инфраструктурата. Управителите на инфраструктура могат да създават стимули за дружествата, които използват съвременни самолети, които имат по-низки емисии на CO2. Могат да бъдат предложени някои стимули за тези компании, за да бъдат привлечени по-съвремени самолети и да се намерят по-добри екологични решения. Относно въпросът на госпожа Дали, Искам да ви благодаря напред за това, което казахте, но искам да изясня някои неща. Първо, Португалия е периферна държава. Госпожа, дали нямате превод? Аз мога тогава да мина на английски. Смятах, че ще е по-добре на френски, но мога да мина на английски. Благодаря ви за въпроса но вие забравяте две много важни неща по отношение на моята страна. Ние сме периферна държава в най-западната точка на Европа. Имаме два важни региона, които са в средата на Атлантическия океан. Това са Азорите и Мадейра. Няма други възможности за транспорт да се стигне до там. португалците няма да бъдат по-конкурентоспособни, например, от други страни, които са в Централна Европа, защото ако сте в Централна Европа, за един час може да стигнете до където се искате с влак. А ние трябва да пресечем Испания, Пиринеите, за да стигнем до центъра на Европа. Най-демократичният начин за да се подобри конкурентоспособността и да се дадат същите условия на португалците, като на останалите европейци, е да се създадат възможности за въздушен превоз. Това е демократизиране на транспорта, създава възможност за всички, независимо от доходите им, да се придвижват хората, които живеят на островите на Азорите, на Маде... в Мадейра. Това за тях е единствената възможност да бъдат свързани с Европата. Така създаваме същите условия за тях, като за другите европейски граждани. Госпожо, дали няма да влизаме в дискусия? Съжалявам, не може да се правим каквото се искаме. Госпожо Дали, много ви моля, ако искате да зададете въпрос, ще ви запиша отново, но не може просто така всеки да прави реплики. Това въжи за всички. И така продължаваме с отговорите от е, нашите гости. Госпожа Лана Петреско има думата. Ще говоря за заетостта. Какво сме направили, какво ще направим. правим. Също ще засегне някои екологични аспекти. Ние изцяло наемаме хората. Хората, са, които наемаме, са наши служители, а, ние ги наемаме на мястото, където живеят. А, следваме също и установените условия за труд. Имаме синдикати, с които си сътрудничим. А, и ние спазваме техните права. На второ място, господин Маринеско ни попита какво сме направили. През последната година ние значително намалихме емисиите ни. За да ви дам известна представа, миналата година ние платихме 30 милиона евро за сертификати. Тази година по-малко от 10 милиона, защото направихме много неща. Първо, ние обновяваме флотата ни. Ние решихме да се откажем от старото поколение самолети. Използваме нови самолети, които са по-енергоспестяващи. Подобрихме енергийната ефективност. Освен това, сега превозваме 30% повече пътници с тези самолети. Това е значителен ефект. Мисля, че нашия модел на ниски разходи ни позволява да се създадат подобни възможности за пътуване при по-низки емисии на пътник. И това е важно, тъй като сега стигаме до третия въпрос. Нашия бизнес модел, за да има успех, да е печеливш, изисква поне 90% от местата в самолетите да бъдат запълнени. Това е добра практика, това е добре за околната среда. Аз, разбира се, не казвам, че въздушният транспорт е зелен. Не, не е така. Но в някои региони той осигурява по-низки емисии за пътник, които а, иначе трябва да пътуват 500 км с кола. Така че те те имат по-низки емисии, ако пътуват с самолет, отколкото ако ползват автомобили. Така че ние предлагаме по-ефтин, по-ефтин транспорт, по-малко замърсяващ транспорта. Ние подкрепяме железопътния транспорт, искаме да подкрепим също и междуградските а, автобуси. Ние използваме такива услуги от по-отдалечените места до нашите летища. Имаме интермодален модел, но това изисква време. Междувременно ние трябва да направим разчети и да видим какъв е нашия принос. Изчитаме, че към момента трябва да признаем, че за някои региони това е по-малко разрушително, отколкото другите видове транспорт, е, ако трябва да се създава друга инфраструктура, тъй като инфраструктурата използва много енергия. Моля ви да приключвате. Благодаря ви. Госпожа Ливия Спера за 3 минути. Най-напред е, ценя факта, че много от е, Депутатите от Комисията по транспорта на Европейския парламент разглеждат социалните аспекти, свързани с работещите в някои от нискотарифните авиокомпании. Действително, този панел е доста небалансиран, така че е трудно да се парират аргументите на тези, които представят някаква много розова ситуация, нещо като приказка това не е онова, което наблюдаваме. Мисля, че се, могат да се намерят решения на ниво Европейския съюз. Първо, да се ограничи използването на времен, на временен договор. Това може да се направи. И на следващо място да се види какво означава работник, служител, какво означава самонаето лице в въздухоплаването въпроса за отговорността, например при инцидент, ако за това е виновен само ето лице. Що се отнася до устойчивостта за околната среда, ние считаме, че социалната и екологична устойчивост са двете страни на един и същи медал – това е въпрос, който трябва да се разреши. Ние не твърдим, че транспортът като цяло няма ефект върху климатичните изменения. Затова е необходимо да има преход за работниците. Трябва да работим с вземащите политически решения, за да се намерят подходящи решения. При нискотарифните авиокомпании, без да навлизаме в дебат дали замърсяват по-малко или повече. Тук като синдикат, е, който представлява работещите в различните транспортни сектори, можем да кажем, че има по-малки възможности за синергии с други видове транспорт. Е, интермодалността са по-малко възможни, тъй като тези компании действат е, в доста изолиран начин в сравнение с другите видове транспорт. Благодаря ви. Благодаря ви за тези първи изказвания. Сега преминаваме към втория кръг въпроси. Първият оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че сте предвидели такова изслушване. Ние сме против забрана на полетите. Нещо, което е положително е свързаността в Европа, така хората се сближават, това е нещо положително. Не трябва само а, да си отправяме упреци, трябва да търсим и решения. А, трябва да работим и върху развитието на европейското единно небе. Така могат да се спестят емисии. На практика а, с новата комисия, с хърватското председателство може да се работи съвместно, за да се стигне до резултати. Това ще е от полза за всички нас. Искам да се спра на нещо конкретно. Господин Бауер каза, че имаме нужда от гигафабрика за альтернативни горива. Това е нещо много хубаво. В Европа обаче такава фабрика няма да може да бъде изградена, но е хубаво да предвидим квоти за устойчивите авиационни горива. Можем да предвидим квоти, които да насърчават производството на такъв вид альтернативни горива за въздухоплаването. Благодаря ви. Благодаря, господин Гизек. Госпожа Гарца Менос. Благодаря на всички, които направиха изказвания. Искам да обърна повече внимание на социалния аспект. Надявам се, че ще можете да отговорите допълнително, господин Краса, тъй като двете минути не бяха достатъчно. Въпросът ми е директно към вас. Някои от депутатите внесохме изменения относно решението на вашата група да прехвърлите своите операции в Източна Европа, където има промяна на статута на пилотите от служители на самозаети лица. Миналата година комисаря Тисен обеща да се предложат местни договори във всички страни, в които оперирате. Трябва да се спазва регламента, но се вижда, че в Польша ние предлагате други договори на лица от Полша, които могат да работят в, в София, Братислава или другаде. Трябва да имаме предвид, че генералният адвокат от съда излезе с изводи а, и счита, че подобни практики а, са в нарушение на договорите. Можете ли да ни уверите, че ще изпълните регламента относно координацията на социалните системи и какви мерки смятате да възприемете, за да имат местни договори във всички ваши бази, работещите на борда на самолетите? и също воденето на диалог е, е, с синдикати. Но само наетите лица нямат а, е, такива сдружения. Как гледате на тази ситуация, която не позволява диалог с служителите? Нещо, което е изключително важно, както самите вие казахте, за доброто функциониране на едно дружество. Благодаря. Господин Донимик Рике има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите експерти относно разходите за ниско тарифните компании. Те оптимизират флотата си, административните си разходи, също и запълването на самолетите. Социалната им политика, за която стана дума, е базова политика, която им позволява да подкопаят, да намалят своите социални, данъчни и други разходи. Това е системата на нискотарифните авиокомпании. Относно структурата на цената, когато анализираме отблизо начина, по който се формират цените ви, все повече се забелязва цената на транспорта, цената на услугата. Например, тя е, може би един ден да се плаща, хората да могат да ползват туалетната. Много от услугите на летещата също са платени. И така, какво е равновесието между транспорта и услугите? Как може да обяснете екстернализирането на цените за едно и също пътуване? Знае, че става дума за баланс между обслужването и транспорта, но при тези условия много често вие продавате на загуба. Това, което искам да разбера, е, че при този контекст вие имате отклонение от услуга към транспорт. Би било по-добре да се покаже как се формира цената за един и същ транспорт в един и същи ден, колко ще струва за един и същи самолет. Има разлики. Това не е допустимо като се има предвид нуждата от яснота на предлагането. Вторият ми въпрос е как обяснявате провалът по настоящем на, на нискотарифните компании по дълги маршрути. И последното, което искам да кажа, вашата позиция по практиката, която нямате. Нямате капацитет за, за промяна. Каква е позицията ви върху овербукинг, върху продаването на повече билети, отколкото са местата? Госпожа Уайт. Благодаря. Както казват колегите Дели и други. Аз съм изненадана, че водим а, този разговор. Имаме четирима лобисти от а, сектора и само един по-различен глас, който говори от името на работещите. Радваме се, че има възможност някой да се изкаже от а, името на работниците, но няма никой, а, който да говори от името на планетата и по какъв начин а, климатичната несправедливост а, може да бъде разрешена. И връзката с ефтините полети, как това засяга други части на света, които са засегнати от риска от климатичните изменения. Трябва да има повече аргументи за това, че има случаи на субсидиране на тези ефтини пътувания. Не ни беше дадена възможност да зададем този въпрос. Относно биогоривата, имаше предложение биогоривата да бъдат едно от решенията. Искам да поставя следните въпроси. Колко биогорива в момента се използват? какъв е происходът на тези биогорива и колко намаляването на използването на горива в резултат на по-голяма ефективност се съпоставя с все по-големия брой полети, т.е. използването на горива нараства, не намалява. Тогава колко е ефикасността, която добавяте, защото вие предлагате допълнителни, още пътувания. Така че какъв може да бъде происходът на биогоривата и на този континент и на други континенти, колко земи могат да бъдат използвани за производство на биогорива, за да се а, отговаря на нуждите на нарастващия брой полети. И още един въпрос, извинете, относно конкурентоспособността и разходите а, за тези горива. По какъв начин те могат да бъдат конкурентоспособни по същия начин, както сегашните горива, които се използват в въздушния транспорт, които сега са по-ефтини, като се има предвид цената, свързана с въглерода. Господин Ферейра и след това господин Флигон. Господин Ферейра, имате думата за две минути. Благодаря. Искам да поздравя нашите експерти, особено представители на синдикатите, който се опита да контрира аргументите на останалите ни експерти в рамките на само на 6 минути. Бих искал да ви кажа, че това изслушване прилича на пропаганда в полза на нискотарифните авиокомпании – по какъв начин бихме могли да организираме в бъдеще изслушвания, които да позволяват да се чуят и критични експерти. Това би било полезно за нас като законодателен орган. Искам да повдигна някои въпроси, които вече бяха засегнати. Ние знаем, и това беше казано и по-рано, че нискотарифните авиокомпании искат да извлекат високи печалби, но това има екологична цена, социална цена и има цена, що се отнася до операциите. Някои от изследванията, които са реализирани, показват това, но колко са публичните субсидии, които се предлагат на тези нискотарифни авиокомпании. В Португалия имаше значителни субсидии, които бяха предоставени на нискотарифните авиокомпании, на туристически компании в миналото. В Португалия имаме две авиокомпании, които се конкурират една с друга. Имаше проблеми с капитализацията поради изискванията на Европейския съюз докато нискотарифната компания се ползва от субсидии от страна на туристическите организации. Това е нелоялна конкуренция. И не става дума за проблем само с Полша. В Португалия работещите в Ryanair бяха сплашвани, санкционирани не бяха повишавани, бяха санкционирани от Ryanair. Освен това, Ryanair отказа да компенсира пътниците, които бяха засегнати от стачките. Трябва да се разгледат отново всички тези въпроси при следваща възможност. В отговор на вашия въпрос, господин Ферера, тъй като това е важно, вие казахте защо всички тези а, компании са в този панел и че няма място за други представители. Първо, защото това беше предложение, подкрепено от всички координатори. Това беше един от изводите от последната проява, свързана с устойчивия туризъм. Проучването показва, че нискотарифните авиокомпании създават проблеми и че един от проблемите е увеличаването на броя на нискотарифните авиокомпании. Затова решихме да организираме това изслушване, тъй като за градовете това започва да създава все повече проблеми и това беше подчертано, когато говорихме за бъдещето на туризма. На следващо място няма смисъл да се казва, има такива нискотаривни компании и други компании. Ние сме комисия, която е отворена, ние слушаме всички. Така че това е само първият етап, това е първият цикъл. И така, продължаваме нататък. Господин Флего има думата. Благодаря. Първо искам да <clears throat> поздравя нискотарифните компании за всичко, което са свършили в миналото. На първо място те ни а, показаха, че може да се пътува по различен начин. Те спомагат за развитието на местните економики и дават възможност на младите хора да пътуват повече. Харватия е туристическа дестинация и знае, <clears throat> Знаем колко важно е да имаме нискотарифни компании на разположение. Големите компании не летят, когато нямат печалба. Или <clears throat> понякога тук се говори за субсидиите, за това как те а, се получават и така нататък. Имам два въпроса и съм конкретни а, цифри, свързани с самолетите и условията на труд на служителите в тези авиокомпании. На второ място, ако се обърнем към альтернативните биогорива, какъв ще е процента на увеличаване на цените на полет? Благодаря ви. Госпожа Кампин. Доамна președинtă, е, тема era е viitorul. Благодаря, госпожо председател. Въпросът с е, бъдещето на ефтините авиокомпании. Още от самото начало казах, <clears throat> че смятам, че нискотарифните авиокомпании трябва да съществуват. Ние ги използваме, Те имат своя пазарен дял, има достатъчно граждани, които не могат да си позволят по-висока цена. Другият въпрос е обаче свързан с условията в самите предприятия. Те трябва да отговарят на условията в другите предприятия. И големите предприятия трябва да спазват условията на труд на своите служители. Това не се отнася само до малките нискотарифни авиокомпании. Относно таксата, която ще се увеличи, дали тя ще се увеличи за всеки пътник или за всеки полет? Ем, също. О, има самолети, които понякога не са пълни, а те а, замърсяват повече. Окей. Okay. Вие сте взели микрофона и аз малко се притеснявам за преводачите. Добре, продължавам. Ще Говоря сега по същество. Бяха споменати правата на служителите. Всички предприятия трябва да ги спазват. Е, лети се много, независимо с коя авиокомпания има проблеми, най-вече, що се отнася до закъснелите полети. Е, имате ли статистика за закъсненията през 2018, да речем, имаше много стачки на, служ... на пилотите, бяха отменени полети и така нататък. Нискотарифните авиокомпании трябва да имат бъдеще, трябва да спазват същите правила. Освен това, трябва да се следи за намаляване на замърсяването, но трябва да има чисто технически решения, които да са на разположение. Благодаря, госпожо председател. Какво смятате, господин Матеско, да поставите нискотарифните компании в исторически контекст? Разбира се, Нискотарифните авиокомпании играят много важна роля по отношение на демократизирането на пътуванията и нека да стигнем до едно мнение за това какво означава всичко това за Европа, за младото поколение. Темата е много важна. Не трябва само да се гледа, да се гледа от, всичко от гледна точка на Западна Европа. Нискотарифните компании не е, залагат на социалния дъмпинг. Те е, са включени в такъв бизнес модел, който да спазва социалните стандарти. Имаме различни категории от нискотарифни компании. Искам да подчертая, че авиокомпаниите включват различни начини на назначаване на своите служители – е, ползват е, се услугите на агенции за временна заетост за, работ... за служители, които работят временно. Когато става въпрос за дългосрочни периоди, тогава се използват други начини, но не винаги, защото има и злоупотреби които са докладвани, именно използват се агенция за временна заетост, когато става дума за дългосрочна заетост. 9% от пилотите се е, обявени като самонаети и 75% те казват, че те работят за нискотарифни компании. Вие в качеството си на авиокомпания, Ryanair и така нататък, назначавате ли вашите служители директно? Ако това е така, дали ще, как ще ви се увеличат разходите, да речеме, в сравнение с Eurowings? <coughs> Назначавате своите служители пряко, Бихте ли казали само какво е отражението върху цените на условията на труд. Благодаря, господин Петен. Госпожа Серда, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение, че нискотарифните авиокомпании дават повече възможност на повече хора – и дават възможност за пътуване на и свързват отдалечени места в Европа. Аз съм от Мадейра и мога да потвърдя това. Със сигурност нискотарифните авиокомпании могат да гарантират връзката между континента, вътрешната част и островите. Ние наскоро обявихме извънредно положение на а, климата. А, авиокомпаниите може би няма да, няма да успеят а, да спазят а, условията а, за ниско тари, за а, ниски емисии. Благодаря. Аз бих искала да се противопоставя на казаното от господин Ферейра. Аз съм от Португалия, от е, отдалечен регион и е много важно е, авиокомпании, много е важно това, че нискотарифните авиокомпании свързват тези отдалечени региони с останалата част на Европа. Говорим за свързаност, економическо, но и социално развитие. Говорим за пряко въздействие върху инвестициите в областта на туризма. Също така трябва да гледаме на нискотарифните авиокомпании по позитивен начин – Пътниците имат а, повече избор и има повече връзки и частотата на връзките се увеличава благодарение на нискотарифните авиокомпании. Нискотарифните авиокомпании имат своето отражение върху туризма в Португалия, но как обяснявате това, че много авиокомпании фалираха? Това, разбира се, влияе върху свързаността. Казват се, че нискотрифните авиокомпании замърсяват по-малко и какво е предвидено, за да се постигнат екологичните цели. Извинявайте, госпожо председател, ако ми позволите да кажа още няколко думи. Лисабон е разработил е, пилотен е, проект, който беше актуализиран и този проект може да се приложи в други авиокомпа... в летища и други авиокомпании. Още един въпрос. Наскоро имаше едно решение на Испански съд, според който кабинния багаж не може да бъде предмет на отделни такси. Можем ли да разработим един правилник за ръчния багаж на границите? Господин Ертук. Благодаря. Аз имам един въпрос към представителя на Ранер. Ще го направя на немски. Чуваме все повече е, за това как авиокомпанията ви се отнася с служителите си. Оказва се, че върху служителите се оказва натиска е, и ако са болни, според мен това е проблем. Аз съм е, депутат в Европейския парламент и разбирам е, значението на нискотарифните авиокомпании, но какво ще кажете за тези обвинения? Благодаря, господин Артук. Госпожа Телер, заповядайте. Госпожа е, Келер. Благодаря на участниците в тази дискусия. Ние искаме да намалим емисиите на въглероден двуокис. Това няма нищо очудващо и аз мисля, че ние би трябвало да подходим по-реалистично. Искам да попитам господин Бауер и господин и представителя на Ryanair. Говорихме за альтернативните горива, говорихме и за гигафабрики колко електроенергия е необходима, за да се замести сегашното ви гориво или всъщност колко литра необходимо. Още един въпрос към господин Краза. Как стоят нещата с альтернативните горива в Ryanair? Има ли някаква цифра, която можете да ни цитирате за необходимата електроенергия? Благодаря, госпожа Дали, за две минути. Благодаря. Само за да отговоря господин Райнер не ме е разбрал това, което аз исках да кажа, е, че Португалия не е добър пример, нито пък Ирландия е добър пример. Това не, е, това не означава, че те са типични за, нискотипични, за, за нискотарифните авиокомпании. Вие казахте, че вие осигурявате свързаност на островите, само че в Само в един остров летят нискотарифните авиокомпании, но това беше задължение за публична услуга. Райнер е длъжен да отговори на въпроса. Казва, разказват ни, че нещата са се подобрили по отношение на положението на работниците. Аз успорвам това. През последните два месеци, месеца Ryanair а, придоби Лауда Ер. До тогава те работеха на трудов договор. Сега те решиха те да бъдат назначени чрез посредник. Наскоро в Прага а, на пилотите и кабиния став им беше казало или да сключат договор с посредник, или да напуснат в Белгия. Обещахте че работещите ще работят на постоянен трудов договор. Обещанието не е спазано. Аз приемам, че не всички нискотарифни авиокомпании са едни и същи, но вие не плащате данък. Железопътните фирми плащат данък върху електроенергията. Благодаря, госпожо Дали. Господин Данилсън. Благодаря. Искам да задам два допълнителни въпроса. Можем да ви поздравим за това, че признахте а, синдикатите, но защо трябваше синдикатите да се борят 20 години? И аз бих попитала, кое в бизнес модела ви, ви затруднява това. В други а, нискотарифни авиокомпании, това не е било проблем. Синдикатите бяха признати от самото начало. Второ, е, ако сте, дали сте съгласни с това, че националният закон трябва да се прилага при всички трудово-правни въпроси? господин Дели. Тази сутрин говорихме по финансови въпроси. Черта се един въпрос, а именно намаляване на мобилността. Срамът от това, че летиш с самолет. Усещате ли отражението на тези нови нагласи? Благодаря. И последният, но аз съм се записала. Искам да се върна на няколко въпроса и бих искала да чуя конкретни отговори. Само в заведи, avez dit, е, говорихте за демократизация на въздушния транспорт. Когато погледнем последните цифри, когато погледнете 10% от онези, които взимат самолета през последните година, кои са те? Това не е демократизация, това са 10% заможни в моята страна 2% от населението а, взима 50% от полетите и тези 2% не са народните класи, това са по-заможните класи. Къде е демократизацията? И аз е, мисля, че трябва да внимаваме, когато използваме думата демократизация. Казахте, не искаме да забраняваме самолетите. Не сме ние тези, които забраняват е, самолетите. Е, има, става дума за това, че нагласите се променят. И някои хора казват, ще предприемем нещо за планетата и следователно няма да летим когато казвате не забранявайте самолета, няма да промените е, едно. Няма да промените настроенията сред определена част от населението. Е, това е ново явление, което никой от нас не очакваше. Това са. Е, това е избор на потребителите. Второто, което искам да кажа, е, е когато казвате, че най-последните самолети с биогорива. Кое според вас са биогорива? Защото ако това означава обезлесяване за палмовото масло, това няма да стане. Тъй като Европейския парламент аз задавам въпроса за обезлесяването. Имам право на това обезлесяването е, е част от пътната карта от КОП-25 и споразумението от Париж, подписано от държавите членки и 96 страни. Бих искала да попитам, кое е бил гориво според вас и последният въпрос вече беше зададен от колеги. Последното проучване на Европейската комисия – обърна внимание на външните аспекти на транспорта. Всъщност, екологичните, екологичната цена спрямо замърсяването основната част се пада на онези, които не участват в усилията и това е въздушния и морския транспорт. Не го казвам аз, казва го Европейската комисия по отношение на нелоялната конкуренция. Капацитетът да се преразгледа и преосмисли този сектор представлява ли идея, която споделяте и Смятате ли, че има нужда от адаптация с оглед на климатичните изменения? Това са въпросите, по които ще размишляваме в комисията за транспорт. Всеки един от вас има по 3 минути. Започваме с господин Краса. Ще започна с въпросът какво правим, за да се адаптираме към промените. Авиацията винаги е била гъвкава, за да може да се справи с предизвикателствата. Относно околната среда работим с производителите на самолети, за да постигнем по-висока степен на ефективност. При развитието на био горивата. Да, стига се до някои странични ефекти, но не смятам, че се стига до масово изсичане на гори. Можем двустранно да обсъдим този въпрос и относно правата на потребителите, прозрачността на цените, въпросът с багажа. Нека да ви кажа, че в Ryanair може да вземате багаж на борда, има допълнителни възможности, може да купите багажа, когато купувате билета или не. Це, когато цените са освободени от задължителен багаж, така има повече възможности, даваме възможности за допълнително пространство, за допълнителен багаж и така нататък. Това дава по-голям избор на потребителите, по-голяма свобода на избор. Относно тенденцията да не се лети, това при нас не се е отразило значително. Е, относно другия въпрос, който беше споменат е, за прекалено много туристи в някои градове, не смятаме, че е точно така. Много е, региони, които по принцип бяха изолирани или изоставени, се облагодетелстваха от по-големия поток от туристи. Ние признаваме синдикатите, провеждаме ам, дискусии с тях, поддържаме връзка с тях. Е, тези обвинения, които бяха отправени, че сме правили заплахи и така нататък, те всички са безпочвени. Това само мога да кажа. Продължаваме с отговорите. Не отговорихте на въпросите. Не отговорихте на поставените въпроси. Господин Ертук. Господин Ертук ви зададе въпрос. Кажете ни конкретно защо de mettre en place des syndicats. Pourquoi защо, 20, защо разрешихте синдикатите 20 години след създаването си. Защо тези въпроси не са сред приоритетните за вашата авиокомпания? Нека да ви кажа нещо относно синдикатите. Ние винаги сме зачитали правото за присъединяване към синдикатите. Винаги са водени двустранни разговори между нас и служителите. Ние а, сме а, обхванати от синдикатите в 9 страни, повече от нашите служители. Постоянно а, това търпи промяна. Преди няколко години ситуацията беше различна. Ryanair Air търси все по-тесен контакт с своите хора. Какво? Месье Артег, вие 30 секунди. 30 секунди, господин Ертук. Нямам нужда от 30 секунди. Просто искам да ви напомня за въпроса ми, свързан с служителите, които са болен. Има обвинения, че вие е, им оказвате натиск е, бързо да оздравяват. Не отговорихте на въпроса ми. Не съм чувал нещо такова. Някой тренер да отправил заплаха към болни служители. ам, ако някой служител се е разболявал, ние винаги сме гледали на, тази, а, на този факт, от гледна точка на сигурността, да не бъде застрашена тя. Е, по 3 минути. За три минути, господин Артур. Да, ще обхвана възможно най-много въпроси. Ще отговоря на всички останали въпроси в писмена форма. Е, имаше въпрос за квотите за биогоривата. Днешни дни цените на горивата – на биогоривата е по-висока с около 5 пъти, отколкото цената на стандартния керосин. Когато Елон Маск започна да ам, произвежда литивите си батерии, а, този фактор беше ам, десеторно по-висок. Относно биогаривата, има няколко начина Получава се съревнование с хранително-вкусовата промишленост. Ние не искаме хората по света да умират от глад, за да могат да се произвеждат биогорива. Не искаме да се създава такова съревнование. Има и други начини, химически ам, процеси, като се извлича въглероден влог из атмосферата – и се ам, превръща в CH4, което всъщност е формулата за керосина. По-късно ще ви предоставя конкретни данни. В Германия сме провеждали подобен проект, за да възобновим използването на слънчева енергия. Електрическата индустрия а, отделя 40% от въглеродните емисии. Ние имаме и соларни панели, и вятърни турбини, но за сега няма как да се стигне до въглеродно-неутрален самолет. Може би през следващите 30 години това ще стане и по отношение на а, авиацията. Има различни начини, които съществуват в момента, но те трябва да бъдат доразвити, за да стигнат до промишлени нива. Друг въпрос, свързан с ценообразуването – в Уинкс, най-низката цена беше около 30 евро, сега е, е над 35 е, евро, за да е, отразим това увеличаване на летишния данък и да включим всички такси. Да, има разлика в цените в около 20 пъти. Да, това се отнася и до а, резервирането на хотели. Понякога резервирате ефтина стая, понякога скъпа. Имаше въпрос а, свързан с а, това, че има а, голяма конкуренция сред авиокомпаниите. Шансовете за оцеляване не винаги са добри. Ценообразуването трябва да е балансирано, трябва да се търси и ам, справедливо възнаграждение на служителите, да си имат предвид екологосъобразните аспекти. А, търсенето може да се увеличи само когато цените са ниски. И разбира се, а, това е част от нашата политика. Monsieur, je... Господин Арно, имате 3 минути за многобройните въпроси. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси относно демократизацията на нискотарифните авиокомпании. Говоря възоснован опита от своята страна. Е, не елитът пътува предимно с тези авиокомпании – е, ефтините авиокомпании дават възможност на хората да пътуват повече, било за един уикенд в друг град, било да те позволяват на иммигрантите да работят, да се хора да се видят с семействата си в други страни. и благодарение на нискотарифните авиокомпании хората остават в връзка едни с други, използвайки по-далечени летища. Що се отнася до биогоривата, Airbus обяви нов модел, хибрид, хибриден модел, който ще съкрати чувствително емисиите. Тоест, авиокомпаниите работят не само по биогоривата. Те работят и по е, хибридни двигатели. И новите двигатели са Консумира с 40% по-малко гориво. Сега, преди да отговоря на въпроса на своите сънародници, искам да кажа, госпожо, дали вие не, не знаете какво точно се случва в моята страна, но за да бъдете по-точно следващия път, нека да уточня – в нашите региони, Азорските острови и Мадейра, с а, а, нискотарифните авиокомпании, без, авио, без нискотарифните авиокомпании а, ще се съкратят и публичните а, услуги. С увеличаването на нискотарифните авиокомпании, публичните услуги се подобриха, и цени, а цените паднаха. Разбира се, това доведе до полза за гражданите в тези региони. Това е от 2014 година. Просто исках да сте по-информирана в бъдеще. сега да отговоря на своите сънародници, на е, Жуан Ферейра. Удивен бях, защото казахте, защото вие направихте раз, направихте разграничение между традиционните авиокомпании и нискотарифните. Последните дадаха възможност на всички да пътуват, а не само на елита. И сега всички могат да, работ... да пътуват при, добро... при добри условия. И стимулите, които бяха предоставени на тези авиокомпании, доведоха до повишаване на благодействието в някои региони и доведаха до повишаване на вътрия, вътрешния продукт. Сега за фалита на авиокомпаниите. Да вземем за пример Монарк авиокомпанията Монарк, пътниците пътниците бях, получиха обещетение. Госпожа Лана Петреско за 3 минути. Благодаря. 4 милиона румънци работят в чужбина. Наскоро малки и средни предприятия, местни фирми пътуват на един. възможно е за има в някои случаи, ако решиш да не пътуваш с самолет в Румъния може да пътуваш 12 часа. С нискотарифните авиокомпании това е един час и искам да кажа, че това насърчи бизнес контактите и подобри благосъстоянието на региона. Що се отнася до безопасността, тук сме безкомпромисни. Говори много за субсидии на нискотрифните авиокомпании. Публичните субсидии са всъщност мерки от страна на публичния сектор. Е, има пазарен недостатък без тези субсидии дадени региони щяха да си останат изолирани. Моята авиокомпания действително извлече полза от субсидиите, но ние трябва да, да реализираме печалба, трябва да сме устойчиви. Всъщност, публичният сектор е този, който трябва да коригира недостатъците на пазара. Ние сме добър инструмент във вашите ръце, ще отидем там, където искате да отидем, но е, не е ваша вина, че сте решили да субсидирате определен регион. Хубаво е, че го правите. Направили сте оценка на въздействието, виждате резултати, резултатите са забележителни. Хубавото на държавната намеса в въздухоплаването е, че ефектът е незабавен. При железопътниците 10 години, при пътищата 3-4 години. При въздухоплаването резултатите идват след една-две години. Използвайте ни, ние можем да сме добри, добър партньор и не дейте да разрушавате това, което е постигнато. Дадахте на хората възможност да работят и пътуват свободно. И трябва да продължат да го правят, просто не използвайте като партньор. Последният госпожа Ливия Спера. Благодаря. Трябва да погледнем към единото европейско небе както и подобряването на екологичния отпечатък на сектора, схемите за търговия с емисии. Сега има някои проблеми. Относно последните стачки, Искам да напомня, че стачките са основно право. Целта на синдикатите не е да се стъчкува. Пристъпва се към стачки, когато са из... използвани всички останали възможности и е установено, че няма възможност за водене на диалог, защото има много случаи на сплашване на наши членове, според това дали възнамеряват или не да стъчкуват. Предприемат се също и а, съдебни мерки срещу някои от стъткуващите, което не е приемливо. Не говорим само за нискотарифните компании. Има и добри и лоши в двете категории, както в традиционните, така и в нискотарифните авиокомпании. Не авиокомпаниите определят стандартите в областта на околната среда, безопасността, условията на труд. Това трябва да се прави от регулиращите органи. Нещо друго, свързано с демокрацията. Трябва да се промени посланието. Младите хора трябва да имат възможност да да са част от програмата Еразъм, да могат да пътуват, да се срещат с приятели, членовете на семейството си. И можем също да помислим и за увеличаване на заплатите на хората, за да може и транспортния сектор да бъде по-устойчив. Да, не е чак толкова зле. Благодаря ви много. Благодаря на всички за направените изказвания. Но не чухме един човек, който искаме да чуем, именно представителя на Европейската комисия. Можете ли да кажете, че авиацията е сектор, който ще увеличава своя екологичен отпечатък, емисиите на CO2, какво ще направите, ще има ли нови насоки, може ли да дадете пояснение за държавната помощ, тъй като много компании, много региони, много държави членки се поставят този въпрос. Може ли да се спрете на някои от въпросите, поставени от колегите, най-вече на въпроса за условията на труд у нези, които работят в този сектор е, и трябва да им се обърне приоритетно внимание. Флор Диас е, Полидо има думата от името на Европейската комисия от генерал дирекция МУВ за 2-3 минути. Да, това ще е голямо предизвикателство. Благодаря, госпожо председател, че организирахте а, е, тази много интересна проява. Сега нека да се спре веднага на предизвикателствата. В Европейската комисия считаме, че вътрешният пазар в въздухоплаването е, е успешен, но нека да оставим това на страна и да обърнем внимание на предизвикателствата, тъй като за две минути няма да е възможно да обхвана всичко. Ако разделим предизвикателствата в две големи групи, едни, които са свързани с вътрешния пазар и други, които са по-скоро свързани с климатичните изменения и екологичните аспекти. Относно единия пазар, множеството въпроси, които бяха повдигнати от депутати, се отнасяха до държавната помощ, правата на потребителите и социални трудови въпроси. Започвам с въпросите, свързани с труда. В комисията сме наясно и много от присъстващите тук споменаха, че не са засегнати само нискотарифните компании. Има добри и лоши примери в двете категории компании. Комисията през март тази година излезе с доклад. Организирахме проява на високо равнище. В доклада ние набелязваме основните проблеми самонаетите, временните договори, също и изпълнението на законодателството. Радвам се, че мога да ви съобщя, че след този доклад Комисията създаде работна група, където за пръв път трудовите органи от националното ниво и Европейската комисия стоят на едно, застават на а, една и съща маса за и водят разговори. Освен това, обръщаме внимание и по изпълнението на законодателството, също работим по изпълнението на регламент 1009, който се отнася до вътрешния пазар. Тъй като не разполагаме с много време, искам само да напомня, че комисията излезе с решение по няколко случаи, в които летища или въздушни превозвачи не са се съобразили с правилата за държавната помощ. Нека сега се спре на екологичните аспекти. В Европейската комисия знаем, че трябва да се намали с 90% емисиите в транспорта, не само от въздухоплаването, ако искаме да стигнем поставените цели до 2050 година. Въздухоплаването трябва да положи много усилия в това отношение. Също едно от решенията са съвременни устойчиви горива. Трябва също да положим усилия за декарбонизация. Това е едно от най-обещаващите решения, но няма да има възможност да отговоря на всички въпроси поради липса на време. Само 0,05% е изпълнението към момента за биогорива, което е незначително. Директивата за възобновяемите енергоисточници позволява да се използват биогорива, които водят до 60% намаление на емисиите в сравнение с обичайния керосин. Европейската комисия ще работи много по всички тези въпроси, свързани с климатичните изменения. Ще публикуваме следваща седмица доклад, доклад, след което мисля, че ще разполагаме с повече време, за да обсъдим въпросите с възобновяемите горива в въздухоплаването. Да, ние много внимателно ще следваме какво прави Европейската комисия, особено по този въпрос, за да знаем каква рамка трябва да създадем, за да се справим с предизвикателствата. Така че трябва да свършим доста работа, за да постигнем целите, свързани с намаляването на климатичните изменения до 2050. Да, въпросът е много а, вълнуващ. Благодаря ви на всички. До скоро. Ще продължим нататък с подневния а, ред, а именно изменение на Евросредиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и Марокко с оглед на присъединяването на Република България, Румъния към Европейския съвет. Но нека да направим една много кратка пауза от 5 минути. Съгласни ли сте? travaux, s'il vous plaît. Нека да продължим. И преминаваме към изменение на Евросредиземорското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и Марокко с оглед на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Свен Шулце е нашия докладчик, на когото давам думата след което ще обсъдим въпроса. Ще изслушаме докладчиците в сянка. Разполагате, господин Шулц, в 4 минути. Госпожо председател, благодаря ви. Преминаваме към най-важната точка от дневния ни ред – свързана с въздухоплавателните услуги между ЕС и Марокко. Споразумението до сега не обхващаше България и Румъния. През 2004 през декември в съвета беше предоставен мандат на Европейската комисия да договори споразумение между Марокко и Европейската общност, като това споразумение обхваща страните от споразумението. Целта е да се заложат правила въздухоплаването между ЕС и страните от споразумението. На 12 декември 2006 година е подписано споразумението преди много време. Европейския съюз тогава даде своето съгласие на 24 октомври 2007 година. Това споразумение не обхващаше до сега държавите България и Румъния. Те се присъединиха към ЕС през 2007 година. При промяна на протокола тези две страни ще бъдат добавени. Това е едно техническо изменение. Всички технически и езикови корекции ще бъдат направени, за да могат да бъдат включени България и Румъния. Затова не би трябвало да има някакви проблеми. Европейския парламент одобрява споразумените с трети държави. В този случай това е станало през 2007 година. Затова аз като докладчик препоръчвам да бъде одобрено това предложение за прибавяне на България и Румъния към въпросно споразумение в областта на въздухоплаването. Благодаря ви много. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Госпожа Грапени, вие имате думата. Благодаря, госпожа председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика. Както сам казам, единственото, което трябва да направим, да се приложи това, което беше прието през 2007 година. Като докладчик в сянка от името на групата на социалистите, аз нямам никакви възражения относно това решение. Ясно е каква е целта България и Румъния да станат страни по това споразумение за въздухоплавателни услуги. И трябва да видим какво ще последва това са възможности за инвестиции, за економическо, туристическо развитие, също подобряване на транспортните услуги между Кралство Марокко и тези две държави членки. Става дума за одобрение от техническо естество, без промени по същество. Както каза докладчикът, аз също предлагам да се одобри това споразумение. Господин Отиян. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да кажа, че Английският превод е толкова тих, че едва го разбирам и чувам, ако може да говорите по-високо. Или а, някак си микрофоните да се настроят по-добре. Благодаря на докладчика за неговата работа. Ние подкрепяме доклада и нямаме някакви бележки по него. Чудесно, няма други желащи да се изкажат. А всъщност госпожа Рует. Не ви видях, извинете ме, моля. От името на групата на зелените имаме някои общи въпроси към комисията, както и към докладчика който е разгледал въпросите. На 30 ноември 2018 съда реши, че споразумението ЕС Марокко не се прилага по отношение на Западна Сахара. През декември 2018 година ЕАСА заяви, че пътуванията над Западна Сахара са извън това споразумение. Може ли комисията или докладчикът ясно да заявят какви са правните последици за Западна Сахара, кое законодателство се прилага в областта на безопасността на въздушните превози и потребителите, които прилитат над Западна Сахара. Дали комисията е казала на държавите членки, на техните авиокомпании, какви са правните и практически последици от това решение на съда. На трето място да комисията ще започне разговори с по въпроса за въздушното пространство на Западна Сахара в резултат на това решение на съда. Ние поискахме в писмен вид отговор от комисията и през януари от Булт получихме Следния отговор комисията по-настоящем извършва детайлен анализ на поставените въпроси и ще информираме депутата за резултата в най-скоро време. Сега година по-късно не сме чули нищо ново от комисията и бихме искали да кажем, че настояваме да получим отговор, тъй като иначе няма да можем да гласуваме в подкрепа на това споразумение. Благодаря ви, госпожа Рует. Мисля, че Европейската комисия ще може да ни даде отговор, поне в писмен вид, много бързо. Вие ми дадохте утвърдителен сигнал. Госпожа Конечка от Обединената левица. Имаме същия въпрос, както зелените. Много добре. Така че ще поискаме комисията да даде бърз отговор. Предадохме посланието. Докладчикът има право да заключи по темата. Имате думата. Дискусията не беше много продължителна. Не мога да отговоря сега набързо на поставените въпроси. Ще, ще, ще да бъде добре да се бяхте обърнали към мен преди това, за да мога да се подготвя, за да ви отговоря. И то подробно. През последните пет години съм правил винаги така в качеството си на докладчик. Когато говорим за такива технически въпроси, моля ви, обръщайте се предварително към мен, за да мога да ви отговоря обстойно, от, що се отнася до правните последици. Благодаря. Искам да напомня, че изменения могат да се внася до 9.12. Гласуване в комисията на 21 януари. Гласуване в пленарна зала през февруари 2020 година. Продължаваме с освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на, за 2018 година. Общ бюджет регламент на ЕС. Европейска комисия, госпожа Верело, има думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. През 2018 година, съгласно Сметната палата, консолидираните отчети на Съюза са правомерни. Главата свързана с транспорта и Хоризонта 2020. По тях има кредити е, за поети ангажименти, както и за плащания. Правата на пътниците, сигурността и прочие са обхванати. Нещо, което трябва да се поправи. Рамковата програма 23% от кредитите са изразходвани, което що се отнася до сейф. Необходимо е да има повече последователност в реализирането на проекти. Трябва да се направи оценка на резултатите, да се следят по-добре проектите, трябва да се избягва закъснения и ако е необходимо да се преразпределят средства. Трябва да има последователност, прозрачност и спазване на правата на пътниците, да има кампании за подобряване на информираността. Това е нещо много важно за спазване правата на пътниците, що се отнася до структурните инвестиционни фондове. В многодишната финансова рамка много бавно се освояват средствата. Все още ние искаме да има обслужване на едно гише – с предоставяне на нужната информация относно социалния стълб. и планът за основната транспортна мрежа. Трябва да се отчитат критериите за сближаване. Освен това, съвместните предприятия, като Сезар. Трябват нови проекти, но проекти за научни изследвания. Нуждаем се от специализирани, специ... специализирани експерти, за да може да изпълнява своите функции това предприятие трябва да има отделна бюджетна линия в следващата многогодишна финансова рамка за устойчив туризъм. Искам да благодаря на колегите за техния принос. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Монтеро. Аз казах, ние се борихме да има отделен рент за устойчив туризъм ние трябва да настояваме тази бюджетна линия да остане. Всички политически групи трябва да се борим за това. Най-сетне да има такава бюджетна линия. Госпожо Грапини, вие имате думата. Благодаря ви. Като докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите, относно освобождаването от отговорност, бих искала да кажа най-напред, че имаме пред себе си един много добър текст. Искам да поздравя докладчикът, Васян, докладчикът извинете, госпожа Монтейро. През 2018 година успяхме да постигнем изменения в работната програма, многогодишната работна програма, като предвидихме 450 милиона евро за проекти от общ интерес и хоризонтални цели. Цифровизация на транспорта, също безопасност по пътищата и други. Трябва да подобрим ефикасността и последователността на европейската рамка, що се отнася до правата на пътниците. Бях внесла такъв въпрос, но нямам отговор. Трябва да има също кампании за информиране както каза и докладчика, за да могат националните органи да разполагат с нужните инструменти за спазване правата на пътниците. Също да има общи права за държавите членки. В бъдеще трябва да имаме отделно бюджетен ред за транспорта и туризма в подкрепа на подобни действия. Туризмът може да допринесе, допринесе за развитие по пограничните райони и на най-отдалечените региони. Ако колегите желаят, могат да внесат изменения и се надявам, че ще имаме един много добър текст. Благодаря ви, госпожо Грапини. Веднага давам думата на госпожа Нактегал. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Монтеро за проекта на доклад за освобождаването от отговорност на комисията. Говоря от името на господин Бауза, да искам да се спра на някои важни теми. Трябва да има един цялостен подход и европейска добавена стойност, що се отнася завързването на мрежата ТНТ. На второ място, механизма за свързване на Европа е много важен елемент. На следващо място, финансовите инструменти, които значително се увеличиха като бройка, което създава нови възможности за блендинг в транспортния сектор. Същевременно създава една сложна мрежа от механизми в бюджета на Съюза. Нещо друго, което искам да спомена, има инструменти извън бюджета, което може да подкопае отчетността и прозрачността. Бихме искали да призовем комисията да види по какъв начин бюджетната система на Съюза може да се реформира и как може да се гарантира, че няма да има осложняване на системите за финансиране. Трябва да има едно по-цялостно прилагане на фондовете. Искаме да насърчим комисията да публикува заедно с държавите членки годишен обзор в областта на транспорта и туризма, проекти, които могат да бъдат съфинансирани чрез Европейския фонд за регионално развитие. Това бяха коментарите ни. Благодаря, госпожа Нартегал. Господин Кофа, от името на Даниел Фронт, нашия докладчик в Сянка, приветствам проекто становището. Повечето от елементите, които бяха представени, отговарят и на нашия анализ и оценка. По точка 9 искам да подчертая, че моята група не приветства милитаризирането на механизма за свържване в Европа, както е посочено в становището на госпожа Монтейро. В точка 11, що се отнася до агенциите и предприятията, приветстваме факта, че госпожа Грапини подчертава важността на равенството между половете и също е важно да се посъчертае риска и да има също и гаранции срещу конфликт на интереси. Като цяло ние считаме, че становищата по освобождаване от отговорност могат по-добре да отразят липсата на напредък в някои области, като например промяната в видовете транспорт, които се използват, тъй като там нещата вървят бавно емисиите нарастват и трябва да направим нещо повече в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Къв. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости, които са в дъното на залата, току-що влязоха. Добре дошли в голямата комисия по транспорта и туризма на Европейския парламент. Продължаваме по-нататък. Господин Джамбаски. Вие имате думата. Кажете как точно да произнеса името ви. Джамбаски. Консерватори и реформисти привеса постигнатия напредък относно европейски механизъм свързана Европа. Също така ние подкрепяме приемането на изменение на многогодишната работна програма на механизма свързана Европа като, като се предоставя обща ориентировъчна сума от 450 милиона евро за 2018 година в рамките на общия пакет свързана Европа за транспорт. Същевременно трябва да се съглася с докладчика, госпожа Монтеро, че фактът, че само 23% от първоначално разпределените средства са били платени към 2019 година, поставя под въпрос прилагането на механизма. Тази ситуация рискува да доведе до закъснели плащания към края на програмния период, което от своя страна ще доведе недостатъчно време за преразпределение на бюджета и използване на средствата за други възможни проекти. Друг важен въпрос от транспортния сектор са правата на пътниците. Разбира се, ние подкрепяме исканията за по-добра свързаност и ефективност по отношение на Европейската рамка за правата на пътниците. Това е особено нужно, защото информираността на пътуващите оставя определено доста ниска. Нуждата от повече разяснителни кампании е очевидна. Държа да отбележа, че ние подкрепяме използването на финансови инструменти и механизми за смесване на инвестиционните проекти в Европейския съюз, но също така трябва да се подчертае, че безвъзмезните средства ще останат основна форма на финансиране на големите инфраструктурни проекти. Говорейки от името на групата на европейските консерватори и реформисти, в качеството ми на докладчик сянка по този доклад, бих желал да заявя, че нашата група подкрепя, подкрепя освобождаването от финансовата отговорност на Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието. Merci beaucoup, monsieur благодаря, господин Джамбаски. Ще стане. Ако ангел ви е по-лесно, няма проблем. Е, все още не сме станали приятели. В нашата комисия толкова не се сближаваме. Имате думата, господин Ферейра. Уважаеми е, колеги, моята колежка е докладчик в Сянка по този доклад и ме помоли да представя нейното становище пред вас. Искаме да благодарим на докладчика за тази процедура по освобождаване от отговорност за 2018 година трябва да разберем по-добре по какъв начин се използват финансовите доклади. Важно е да се избягват дефицитите по отношение на наетите служители. Искаме да подчертаем, че в случая на Петрики, който е изпълнителен директор на ЕАЗа. Агенцията не разполага с достатъчно персонал, за да работи с софтуера, създаден от индустрията. През 2019 е хубаво да се посрещнат насрещните нужди на ЕАЗа, за да се избегнат проблеми с сертифицирането и да се запази доверието в FAA. Има и някои безпокойства, които искаме да изразим от името на нашата парламентарна комисия. А ако искаме агенцията да стане влиятелна, трябва да предоставим съответните ресурси. ресурси. Нашата група ГУЕ приветства решението на а, комисията да освободи от отговорност за изпълнението на бюджета за 2018 година. Благодаря ви. Благодаря, господин Ферейра. Веднага се обръщам към Европейската комисия, за да попитам какво мислят те. По доклада на госпожа Монтеро. Не искате да се изкажете. Добре, отбелязваме, че Европейската комисия не иска думата. Госпожо докладчик. А, значи искате да се изкажете? По кой доклад? Не знаех по кой точно доклада на госпожа Монтеро за общия бюджет и Европейската комисия. Давам ви думата, защото това ви засяга. Е, ако не, няма да ви дам думата. Благодаря ви от името на ГДМОВ. Искаме да направим няколко коментара, свързани с този първи доклад. Единият от коментарите се отнасяше до безпокойството, свързано с правата на пътниците. По този въпрос комисията иска да посочи, че последствие на, а, вследствие на препоръките на Сметната палата, комисията е започнала оценка на трите регламента, свързани с този въпрос като тук става въпрос за правата на пътниците, които се движат с автобуси, по вода и по въздух. Оценката включва в себе си добрите практики в областта, що се отнася до управлението на правата на пътниците. Най-вече тук говорим и за осведомеността в тази област. Комисията е съгласна, че трябва да се запазят усилията и действията за повишаване на осведомеността. Продължаваме с тези действия, защото искаме да повишим ефективността, що се отнася до правата на гражданите а, и а, а, правата на гражданите в областта на транспорта. Нещо друго, свързано с коментарите, които са включени в предложения доклад, като е, създаването на е, обслужване, създаването на е, едно гише, където се извършва обслужването. Това не е само ам, свързано с дейността на а, тук са обхванати много отдели. Говорим за аспект, който има много езично измерение, а, така че да а, се осъществи достъп до всички грантове, до всички обществени поръчки. Работи се и върху а, IT инструменти. Действията се извършват и с днешна дата. Очакваме, че те ще е, функционират от началото на 2021 година и са включени в е, МФР. Клодия Монтеро, Клодия Монтеро има думата за заключителни думи. Благодаря на всички, които взеха отношение. Изчаквам и писмените коментари и ще а, отговори аз в писмена форма, така че а, дискусията да има завършен вид. Е, Благодаря. Преминаваме към доклада на госпожа Грацини. Благодаря, госпожо председател. Това е доклад за освобождаването отговорност на 6 агенции. Като главен докладчик искам да кажа, че като цяло резултатите от агенциите са положителни. За годината 2018 година те са се опитали да се справят с съществуващите предизвикателства. Имало е някои конфликти на интереси. Агенциите са реагирали на препоръките на Сметната палата. Относно ЕМС, относно административната политика. Някои от рисковете бяха намалени, няма критични рискове, които да са открити и а, няма случаи за допълнителни мерки при отпускането на кредите. ЕАЗа Независимостта на а, счетоводството е запазено. Администрацията на агенцията е действала добре. Изпълнителният директор е, е действа съгласно своите задължения. Допълнителни мерки са важни за агенцията, за да се гарантира равенство на половете и да бъдат привлечени повече жени. Да има и гъвкави разпоредби за защитата, която се осигурява при майчунство. Относно равенството на половете е важно да посоча, че се е увеличил обсега на дейностите и е, е бил избягнат интерес на конфликти. Дейности са предприяти по отношение на четвъртия ЖП пакет. Всичко е изпълнено на време. Агенцията е публикувала насоки, свързани с с изпълнението по програмата Сезар. Програмата 2020, Хоризонт 2020, е с е, е, е, Space, използването на дронове, свързването на Европа, всичко това е било изпълнено на практика. Имало няколко оферти за службите за охрана както и за бъдещото структуриране на въздушното пространство. Различни правни рамки са засегнати, това осложнява обаче работата на предприятията, но е важно това разграничение да бъде направено. Относно ЖП агенцията, през 2018 е имало напредък при изпълнението на целите. Заложната програма е била изпълнена, добра, добро финансово управление е, осъществено, имало някои прецеденти, които не са се повторили. Така дейността е, е била провеждана нормално. Имало е няколко случаи на измами, между 2017 и 2019 не е било необходимо след отстраняването на тези случаи да се предприема нещо. Е, случаите са били отнесени към Олаф. Clean Sky 2. Е, беше необходимо адаптиране на финансовата рамка, предвид новия бюджет, съгласно регламент 2018-262, има вътрешни одитни служби, които са извършили проверка на вътрешно ниво. Очертана е рамка за консолидиран механизъм за наблюда... наблюдение. През 2018 е имало три, подоз... три измами, които са отнесени към Олаф. Агенцията сега трябва да предприеме мерки, за да избегне такива случаи в бъдеще. Измененията могат да се внасят от 12 декември. Надяваме се, че ще стигнем до единодушие, така че през януари да бъдат гласувани докладите. Госпожа Талер има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Е НП смята, че агенциите и съвместните предприятия се справят добре. Има голямо предизвикателство, свързано с предоставянето на финансови и човешки ресурси. Ефективността е важна, но сме наясно, че агенциите и съвместните предприятия трябва да разполагат за съответните средства, за да изпълняват надлежно своите задачи. Това се отнася до ЕАЗа. След преработката на основния регламент разполага с повече задачи, но трябва да се справи с същия персонал. По този начин проектите се забавят или трябва да се определят приоритетни проекти. Това е проблем, който трябва да бъде споменат. трябва да добавим по отношение на, на ЕСМА, рисковете могат да бъдат намалени. Това е препоръка на сметната палата. По отношение на останалите агенции, ЖП агенцията, тук е важно да се спомене създаването на единна ЖП зона. Не искаме а, някои от а, европейски ЖП предприятия да изпаднат в някакво затруднение, затова е необходимо да се въведат а, съответните промени. Всички тук а, знаем, че а, Shift to Rail разполага с а, потенциал да постигне своята цел, а именно А, постигане на по-високо ниво на конкурентоспособност в сектора. Това съвместно предприятие трябва да ускори своите усилия, за да постигне по-голямо въздействие. Дейността му е важна за ЖПС сектора. Ще внесем някои изменения в тази връзка. Относно проблемите в авиационния сектор и новите предизвикателства, отнасящи до използването на дрон, смятаме, че Сизър не трябва да бъде надценяван. И не на последно място, това се отнася и до чисто небе, намаляването на емисии посредством ефективност, използване на новите технологии. Финансовото управление е ам, добро. Има три случаи на потенциална измама. Тези проблеми трябва да бъдат ам, изяснени. В заключение ще кажа, че благодарим на докладчика госпожа Грапини. Теля. Благодаря, господин Вълчен. Най-напред искам да благодаря на докладчика Грапини за становищата. Всички те са много добри. Те представят равносметка за дейностите на агенциите. Хубаво е това, което казахте. Хубаво е, че посочвате къде има нужда нещата да се подобрят. Особено агенцията за железопътен транспорт през 2018 година има 37 нередности, някои от тях с финансово въздействие и аз подкрепям призива за подобряване на процедурите за обществени поръчки. Ще внеса някои изменения, например в подкрепа на стандартите за шумови емисии, емисии на въглеродни влоки, също така разработването на пилотни проекти и да се отчетат доставчиците на авионавигационно оборудване и също така да създадат системи с стимули. Вие не можем да подценяваме бъдещата роля на Сезар и като цяло искам да подчертая конкретната роля на агенциите и съвместните предприятия, особено агенцията за железопътния транспорт и издаването на разрешителни за сертификати. Аз мисля, че това са все важни теми и разчитам да работим заедно. Господин Ков, искате ли да вземете думата? Не, благодаря. Мисля, че в встъпителните думи казах каквото имах да казвам. Господин Джамбаски, заповядай. Амал, да ви. Браво. Благодаря, уважаема госпожо председател. От името на групата на европейските консерватори и реформисти приветствам факта, че европейските агенции, които се занимават с транспорт, както и с местните предприятия в същата сфера, спазват добра финансова дисциплина. Поради тази причина ще подкрепим освобождаването от финансова отговорност за 2018 година съответните агенции и смесени предприятия. Това обаче не означава, че подкрепяме дейността им безрезервно. Според нас при много от агенциите има много какво да се жела, има поле за развитие и по-добра работа. Добър пример е Агенцията за морска безопасност, която разшири дейността си по отношение на морската сигурност. И със сигурност това е стъпка в правилната посока. Загрижени сме обаче относно въпроса за бавенията при операции с дронове в контекста на европейското сътрудничество за брегова охрана. Това доведе до промени в бюджета и намаляване на размера на субсидията, както и до връщането на 6 милиона, кредит, 6 милиона евро кредитни плащания. Апелираме агенцията да представи мерки и решения по този проблем, които да минимализират рисковете по отношение на изпълнението на цялостния бюджет. Не бива да забравяме, че основна част от нелегалната миграция в Европа се извършва по вода. Ето защо Европейската агенция за морска безопасност е една от най-важните и най-натоварените в момента. Не е разумно да има забавяне на субсидията и връщане на средства по толкова важен въпрос като този, който засяга сигурността. Проблем за нашата група е местонахождението на Европейската железопътна агенция. Или ако трябва да сме по-точни, местонахожденията. Агенцията или отделът по-скоро е базиран в два града Лил и Валенсиен. И това малко не помня на няколкото седалища на Европейския парламент. Има ли нужда седалища да бъдат две и не трябва ли да даваме пример на европейските граждани за устойчивост и ефикасно разпределение на средствата? бихме искали да, да, бъде, да ни бъде дадена ясна и подробна информация относно моментната ситуация с местонахождението на агенцията на Европейската железопътна агенция, член 71 от регламента И. Разбира се, трябва да се отчитат и положителните тенденции, добър пример са съвместните предприятия на Европейския съюз. Намираме за изключително важно разпределението на разходите между участващите страни и подкрепяме усилията на нашите партньори. Навременните мерки по този въпрос ще, продълж... ще поддържат добра финансова политика. Благодаря ви за вниманието. Мерси à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la Goué e? Иска ли някой да се изкаже от Обединената левица? Господин Инясио де Диос, ще споделите ли позицията на Европейската комисия? Да, благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да приветствам препоръката на комисията е, за освобождаване от отговорност на агенциите и съвместните предприятия е, и това, че се отчита постигнатия напредък и може би искам да направя няколко пояснения, допълнителни коментара за нередностите при ера. Това трябва да се разбере в друга гледна точка. Миналата година броят на несъответствията беше по-малък, но броят на изключенията беше по-висок и това говори за положителна тенденция и това трябва да се отчете за 2018 няма записани изключения, само несъответствия. Що се отнася до ЕМСА и проблемите с изпълнението на операциите с дроновете и бреговата охрана. Вярно е, че това доведе до проблеми в изпълнението, но мога да потвърдя, че тази година бюджетното изпълнение в тази област се подобри. Постигнати са споразумения с ЕАЗа за управлението на тези дейности. Също така и с Frontex за финансирането на дейностите в тази област. И Засили се наблюдението на изпълнението на бюджета, така че и това трябва да се отчете. Благодаря. Благодаря. Съвсем набързо давам думата на госпожа Грапини за 30 секунди. Само 30 секунди. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Докладчиците от всички политически групи, както видяхме и тук, е, съм убедена, че ще излязат с е, добри предложения, за да се подобри работата на агенциите, тъй като това в крайна сметка ни интересува. Искам да благодаря за всички направени полезни коментари. Мисля, че ще излезем с един много добър текст. Искам да напомня, че двете досиета на госпожа Монтеро и госпожа Грапини са отворени за внасяне на изменения до 12 декември. Гласуването в комисията ще бъде през януари, а в пленарна зала през марта. Сега искам да помоля на всички, които нямат право да участват в закритото заседание, да напуснат залата за 6 минути. Искам да кажа доскоро на Европейската комисия. Моля онези, които нямат право да участват. Това заседание напуснат залата. Ще дам думата на докладчика ни първо по относно информацията, свързана с товарните превози.